Genau. So. Guten Morgen. Добро утро. Kolleginnen und Уважаеми колеги, нека като председател на Комисията по бюджетен контрол тази сутрин да поздравя сред нас и колегите от Комисията по бюджет, за да проведем съвместно заседание по във връзка с финансовия регламент. Преди да дам думата на докладчиците, искам да дам думата на колегата Юта Хаут, заместник-председател на бюджетната комисия. Благодаря. Днес ще увенчаем е, така, един много продължителен труд на цял един екип, който води преговорите с съвета. Единствената ни задача днес е да извършим съвместно действие на двете комисии. Да гласуваме анблок финансовия регламент и правилата към него. Всъщност работа нямаме. Работата я свърши екипа преди нас и тук му е мястото да благодарим на Ингеборг Гресле и Крещенцио Ривелини. Наистина поздравяваме ги за постигнатото в продължение на месеци, седмици, дни, и часове. Знаете, че получавахме постоянно междинни доклади за хода на преговорите и се опитвахме, подчертавам, опитвахме да успяваме да бъдем в крак с преговорния екип. Надявам се, че успявахме до някъде. И сега сме на път да овенчаем целият процес с успех. Разбира се, окончателното овенчаване ще стане след гласуването в пленарна зала. Но благодарим на Ингеборг, благодарим на господин Ривелини. Ja, vielen Dank, äh, liebe Kollegin. Благодаря на колегата Юта Хаук като така бюджетен контролер аз съм малко по- здравомислещ и предпочитам да се радвам едва когато успехът е практически постигнат, но разбира се, присъединявам се към благодарностите към двамата докладчици, защото това бяха едни безкрайни преговори, политически, тристранни диалози, технически тристранни диалози и прочие, и прочие. Сред нас има и наблюдатели от съвета, добре дошли им, казвам и специално казвам пред тях, че може да се постигне и повече. Парламентът все пак отстъпи по много въпроси, за да се постигне консенсус. Имаше и редица въпроси във връзка с средносрочната финансова рамка, по които трябваше да отстъпим. Мисля обаче, че компромисът все пак представлява успех, представлява напредък в името на по ефективното използване на парите на дънекоплаците. Винаги има още какво да се желае. Сега ще чуем какво е то, ще направим оценка, ще обсъдим, след което ще трябва и да гласуваме. Тук ще гласува, гласуването тук ще дава възможност само за да или не. А, на подкрепа или отхвърляне на становището. Получили сте имейл с информация. jeder die Gelegenheit hat, äh, hier nochmal drauf äh, ein така че всеки от вас има възможност да погледне и писмените документи. В вторник, 23 октомври, ще бъде гласуването в пленарна зала, ако няма промени, разбира се. което ще означава приемане на изключително важен законодателен акт за периода, като трябва да отдадем дължимото на активното участие на колегите Гресле и Ривелини. Подчертавам, че сътрудничеството с госпожа Гресле беше чудесно в условията на такива трудни а, преговори, тя наистина свърши много работа и хвърли много усилия. Тъй, че искам и аз да им благодаря и на двамата докладчица и да ги попитам искат ли да вземат думата. Крещен Цуривелини, искаш ли да вземеш думата като докладчик? Ингеборг Гресле иска да започне. Ша. А, благодаря. Като, когато всички станат много любезни с мен, ставам подозрителна, да ви кажа. Първо искам да благодаря на моя съдокладчик, на всички колеги, които участваха и на нашия председател, който е, ръководеше, председателстваше е, тристрадния диалог. Благодаря и на целия работ, трудолюбив екип и от съвета, и от парламента благодаря им за работата, за мотивацията. Мисля, че резултатът е доста добър. Мисля, че ни е позволено да кажем какво сме постигнали в името на европейските граждани, европейската администрация и управлението в държавите членки. Финансовият регламент сега е доказателство, че комисиите в този парламент могат да си сътрудничат без да воюват помежду си, което е много добър пример. Искам да се спра само на едно нещо. Документът е съпроводен с проектостановища, някои от тях вместни, други от тях едностранни. Що се отнася до едностранните становища, никога не сме говорили те да се превърнат в част от общия текст. Отдавна помня много добре дебата по този въпрос, защото бях заплашила, че ще говоря чрез съвета по този въпрос. Още веднъж искам да кажа, че едностранните становища никога не са били приемани, така че не се заблуждавайте, че след като са публикувани заедно с общия текст, че някой се е съгласявал с тях. Едностранните декларации а, винаги са били отхвърляни от нас. Има още нещо, което трябва да кажа на парламента, като мое едностранно становище становище, което ще приложа а, отделно. Става дума за над 85 милиона евро и похарчени от Белгия на времето за сгради. Това е във връзка с член 18. Това е сума, която трябва да спестим в следващите години за парламентарните сгради. И ние сме против това. Правното ни становище е отразено в а, нашата декларация. Точно това беше едно от затрудненията при преговорите. Разбира се, заедно с Моника Холмайер успяхме да постигнем доста, да наложим някои доста положителни изменения, но тези 85,9 милиона евро трябва да останат под стария режим. Това е същината на нашата декларация. Още веднъж благодаря. Резултатът е добър. Благодаря. Yeah, Благодаря, госпожо Гресле. Сега давам думата на господин Ривелини. Credo che debba aggiungere molte altre parole a quello che ha detto la Gra... Благодаря. Аз нямам много да добавя към казаното от госпожа Гресле. Искам да благодаря най-сърдечно на всички и да направя една малка политическа оценка. Тази дълга продължителна работа, която госпожа Гресле е пое от името на парламента и след а, разговорите с а, колеги от други комисии, смятам, че успяхме да постигнем ефект на синергии в един труден момент когато ставаше въпрос за защитаването както на правомощите на парламента, така и на интересите на населението. Госпожа Гресле говори вече за едностранните декларации и за компромисите, които трябваше да направим. Искам да почета още веднъж, че това е труд не на отделни депутати, членове на парламента. А, всички ние работихме заедно, за да постигнем този доста удовлетворителен в крайна сметка резултат. Накрая искам да благодаря специално на Инги. Тя е действително а, много а, изтъкната особа и а, както съвета, така и комисията я сънуват нощно време. Ja, vielen Dank. Wir haben die Stellung... Благодаря. Изслушахме становищата на двамата докладчици. Няма хора, които искат да се изкажат, така че можем да започнем да гласуваме. Мусио Роди, сега ще кажеш няколко думи. Имам един въпрос, господин председател. Пристъпваме към важно гласуване. Дали са изпълнени изискванията към а, езиковото разнообразие, многоезичието? Können wir die Frage klären? Можем ли да изясним този въпрос? Yeah. Okay. Ja. Also ich bin gerade informiert worden, dass... Току-що ме информираха, че днес сме принудени да гласуваме окончателния текст в английската му версия. Разполагаме и с няколко други превода, които в момента се проверяват от юридическата ни, правните ни служби. И за сега все още няма версии, които да са окончателно одобрени от а, правната служба. Въпреки всичко ще гласуваме днес този текст, защото не разполагаме с а, повече време. Просто сме принудени от обстоятелствата да действаме днес по този начин, но до обсъждането и гласуването в пленарна зала ще разполагаме с всички преводи. Ако сте съгласни с тази протоколна забележка, да пристъпим към препоръките на двете комисии, от чисто правна гледна точка е нужно а, при окончателното гласуване на финансовия регламент да разполагаме с а, всички подобрени преводни версии. А, от а, Комисията по бюджета са необходими 11 а, гласа. От а, другата комисия също са необходими минимал, минимален брой гласове. Така че сега искам да попитам кой е за компромисния текст за финансовия регламент на Европейския съюз, така както е а, изпратен в последната си версия, както и за а, становищата относно а, многодишната финансова рамка и становищата 11.1 и 2, както са ви изпратени. За, за гласуването започва сега. Всички са гласували, така че край на гласуването. И установявам, че има ясно мнозинство в двете комисии. Не може да бъде и другояче. Сърдечни поздравления от мен на двамата докладчици за този ясен сигнал от страна на двете комисии за одобрение на тяхната работа. Точно така. Благодарим на всички колеги, които дойдоха за да гласуват и им пожелаваме приятен ден. So, ние ще направим кратка почивка от 5 минути и ще продължим с дневния си ред. Dear colleagues. Уважаеми колеги, предлагам да продължим. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Колеги, нека да подновим прекъснатото заседание на Комисията по бюджетен контрол. Докладът на госпожа Холмайер беше е, отложен, т.е. няма да има гласуване днес, така че преминаваме направо към точка 13 от нашия дневен ред проучване на тема как националните парламенти извършват надзор и контрол над собствените си бюджети. Нека да ви припомня, че ние като комисия по бюджетен контрол, според мен, трябва да обмислим а, какви да бъдат контактите ни с националните парламенти, как да ги направим по-активни. Мисля, че това е пътят за изостряне на съзнанието за бюджетен контрол контрол, а има и връзка с изслушването, което имахме за Европейския механизъм за стабилност и Европейския инструмент за стабилност. Помните, че разговаряхме с националните парламенти по въпроса за възможностите за одит от страна на националните сметни палати. Сега искам да дам думата на господин Гебранди, за да ни представи изследването. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че а, първо е по-добре да бъдем въведени в проучването. Не, просто исках да ви дам а, възможност да ни въведете в темата, но добре, сега сред нас са колегите, които ще представят изследването. Добре дошли! Okay, uh, um, we Благодаря, добро утро. Вчера след обяд и с нощи извадихме късмет с времето. Днес, за съжаление, вали, дано това да не е знак за начина по който ще обсъждаме темата. Нека да ви представя първо госпожа Лопес. Тя работи в Блумайер и Сънс, както и мен, и ние заедно разработихме това и след проучване, което ще ви представим. Нека да направя някои предварителни бележки по това как проведохме проучването, върху какво се съсредоточихме, след което госпожа Лопес ще представи резултатите, а аз ще направя изводите и ще отправя препоръки. За какво ставаше въпрос? Ставаше въпрос за това да се занимаем с ефективността на процедурите за освобождаване от отговорност в националните парламенти, да се научим от евентуално съществуващите добри практики и да ги възприемем в Европейския парламент, особено във връзка с формирането на правила за собствените ни процедури по освобождаване от отговорност. Интересен въпрос във връзка с ефективността е самата дефиниция на това, що е ефективност. Разговаряхме с служители от администрацията тук в Европейския парламент и установихме, че от една страна тук има солиден, солидно финансово управление в съзвучие с стандартите в бранша и от друга страна на фона на изискването за повече прозрачност с цел изграждане доверието на гражданите към европейските институции. Как процедирахме? Решихме да разгледаме различните практики в националните парламенти, нещо, което е отразено в нашия доклад. Вероятно, вие вече сте го разгледали, след което проведохме 10, така да се каже, ситуационни разле... изследвания. Тоест, занимахме се с 10 страни в Европейския съюз а, и една страна извън него. А, страната извън Европейския съюз беше Канада. Тя е голяма страна. Можехме да включим и друга. Но ни даваше възможност да направим паралел. Канадската система беше удобна за това. Също така разпитахме различните засегнати страни. Разговаряхме с депутати, с парламентарни администрации и така нататък, след което направихме сравнително изследване. Какво установихме преди всичко, че е сравнително трудно да се направи такъв сравнителен анализ, защото политиката на разходи в различните страни далеч не е хомогенна. Практиките са най-разнообразни. Погледнете, например, третата колонка Германия в а, синьо долу. Това са разходите за депутати, т.е. техните е, заплати. В Дания те са много по-високи. Значи ли, че е по-ефективно, ако сумата е по-малка за депутатите и по-голяма за служителите от администрацията или обратно. Е, този въпрос няма отговор, защото мандатите на депутатите и на служителите са твърде различни. Затова е голямо е, предизвикателство да се опитваме да сравняваме страни по отношение на разходите. Практиките в страните са наистина разнообразни. Трябва да се има предвид, че и политическият контрол, практическият контрол е, е се провежда различно в различните страни. Това е и във връзка с техните традиции. Сега ще дам думата на Кармен да ви е, изложи всъщност същината. Благодаря, Михаел. По, е, Питахме анкетирани, анкетираните, между другото, и дали вярват, че а, процедурата по от отговорност в техния парламент трябва да се реформира и защо. Както можете да видите, една трета от анкетираните а, приветстваха идеята да се обмени опит за най-добрите практики, утвърдилите се практики. Мисля, че това е признак за необходимост от реформа зададохме и въпрос във връзка с ефективността на фона на двете цели, които трябва да се постигнат, а именно добро финансово управление и повече прозрачност на парламентарните институции. Разбира се, че е важно да се запази независимостта на а, процедурата по освобождаване от отговорност. И това ни води направо към една от ключовите теми на изследването. Съществува а, сериозна нужда от повече прозрачност в международен план – с други думи, трябва повече контрол, повече външен контрол, повече контрол от страна на гражданското общество, повече прозрачност при харченето на парите на дънакоплаците. Когато тази прозрачност не е на лице, доверието към парламента и неговите служители спада. Показателите сочат, че има тясна връзка между разбирането на работата на парламента и доверието на населението към парламентарните институции. Връзката е много тясна. Този проблем е свързан и с средата, в която се намират засегнатите страни. Имаме три категории засегнати страни. Първо това са вътрешните а, действащи лица, самите депутати, служителите на парламента и вътрешния одит. Втората категория са външните действащи лица. Това са частните аудиторски организации, сметните палати и а, клиентите, като правителство, министър-председателя, министерства и така нататък. Има обаче и трета група а, засегнати лица, които не са пряко свързани, но също имат мнение за тази процедура и тяхното мнение може да допринесе за повече прозрачност, като се дадат повече възможности на гражданите да следят и да контролират парламентарните процедури. Това би било все пак един поглед отвън навътре към управлението на парите на данакоплаците. Има два, две категории както ви казах, действащи лица. Това са вътрешните и външните. И третата категория – гражданското общество. Uh, uh, Разгледахме процедурата и констатирахме, че има различни практики в различните национални парламенти. Разнообразието е огромно. Нека да дам някои примери. В Германия, например, Бундестагът е много добър в подготовката на процедурата по освобождаването от отговорност. Там а, така се е наложило мнението, че добрата подготовка предотвратява затрудненията на по-късния етап. В други държави членки а, процедурата не е до там формализирана, респективно има дори страни, в които няма такава процедура. Ето Полша и Испания са такива страни. В тези парламенти има много силно развита вътрешна мониторингова система, която дава възможност на институциите да идентифицира рисковете и да се намесва. Що се отнася до възможностите за участие на външните действащи лица, тук ще дам пример с Естония. Естонската сметна палата подготвя подробен доклад за изпълнението на бюджета. А нещо по-специално за Великобритания. Парламентът на Великобритания е добър пример за това как външният натиск може да доведе до промени на парламентарната система. В момента в бюджета има две много добре дефинирани линии. Производствените разходи, оперативните разходи и разходите на депутатите. И разходите по двете линии се контролират от независими органи. Надявам се, че получихте известна представа. и придобихте впечатления за различните практики, с които се сблъскахме, провеждайки своето изследване. В заключение искам да се спра на някои добри практики, които установихме и да направя някои препоръки за, ефект... за ефективност на процедурата по освобождаване от отговорност. Ще кажа малко повече за препоръки 1 и 2. Дълго обсъждахме какво всъщност тук да споделим с вас. Кое е то? Първо, има наистина изключително богат набор от добри практики. Кармен ви направи кратък преглед. Но наистина можем да научим много, ако се организира обмен на опит. Не бива да забравяме това. Друга, друго послание, което можем да отправим е това, че а, въвличането на външните действащи лица не се практикува в достатъчна степен. Съществуват две групи. От една страна институционалните, те са институционални, това са да кажем а, висшите аудиторски органи, сметните палати или пък частни аудиторски а, институции. Освен това има и гражданско общество, което наистина настоява за повече прозрачност. А за да може да се предоставят повече данни на о, общно, обществото, трябва да има и повече инструменти. И третото, за което исках да говоря, е колко е важно да има добра, солидна система за бюджетен контрол, която да вдъхва доверие. Um, за тази цел трябва да има яснота за броя на стъпките на контрол и преглед. Това са основните елементи. Виждате ги на екрана да се изгради една стабилна, достойна за доверие рамка за провеждане на одити, да има прозрачност и е, достъпност на информацията за бюджета, да е, има достъп до документи и то на временен достъп. Говори се също така за създаване на отчетност по отношение на разходите на депутатите чрез създаване на независим орган. Във Великобритания общественият натиск доведе до създаването на такава система. Някои от депутатите доста се изненадаха от това, но в крайна сметка като цяло доверието на обществеността значително се увеличи и в крайна сметка последната стъпка е формална процедура за освобождаване от отговорност. В по-конкретен план всичко това е чертено в доклада. Се говори и за включването на външни професионалисти – за комбиниране на работата на Върховна аудитна институция с е, външната позиция на независим частен аудитор. Е, също така е много важно да има инспекторат и вътрешен аудитор и да бъде включен този вътрешен аудитор в процес по освобождаване от отговорности и да има проследяемост през годините. Как може да се постигне прозрачност? Е, добре е да има годишен аудиторски доклад и да има възможности да се включат независими външни експерти и представители на неправителствени организации. Много важно е да, това да са институции вдъхващи доверие, и те допринасят значително за създаването на доверие към а, аудитираната институция. След това говорихме за документите, формализираната а, процедура за освобождаване от отговорност. А, е, по отношение на нея има големи разлики. В някои парламенти е, процедурата е доста формална и това е полезно, защото във всеки един момент може да се посочи до къде е стигнала тя. В други парламенти процедурата е по-малко формализирана. Тук примери са Испания, Чехия и Полша. Това не означава, че има злопотреба със средства, но означава, че е много по-трудно обществеността да проследява тази процедура. И така, основното ни послание е отворете прозорците, за да могат всички да погледнат вътре, няма да съжалявате. Благодаря много за представянето на това проучване е, и на интересните му заключения. Със сигурност е, има колеги, които ще искат да се изкажат. Първо давам думата на господин Гербранди, който е докладчик. Благодаря, господин председател, господин Хамер, госпожа Лопес Фернандес. Благодаря ви за този доклад крайното ви послание беше отворете прозорците. Да, действително много добро заключение на този доклад. Това проучване създава много добър стимул за преразглеждане на собствената ни процедура за освобождаване от отговорност. Дава ни нов поглед върху начина по който сами си проверяваме сметките и поемаме отговорност за тях. Има много голям дебат за това дали парламентът трябва да се допуска сам да се освобождава от отговорност, но опасявам се, друг начин няма. В крайна сметка това се прави на други места, в Канада, например, с различни степени на прозрачност. крайна сметка в Европейския парламент се справяме сравнително добре по отношение на прозрачността и процедурите. Намираме се горе-долу по средата на скалата. И все пак има няколко елемента в това проучване, е, които биха помогнали да се подобри нашата процедура за освобождаване от отговорност. И тук искам да направя няколко коментара – първо, много ми хареса един от първите слайдове, които показахте, на който бяха изредени участващите в процедурата по освобождаване от отговорност лица. Заключението е, че е, процес, процедурата е вътрешна и избирателите, нашите гласоподаватели, са изключени от тази процедура. Добре е все пак да има представител и на избирателите. Много важен елемент. Казахте, отворете прозорците. Да, мисля, че липсата на прозрачност е много важен въпрос. Има няколко елемента. Първо да разгледаме собствените си процедури – Имаме вътрешен аудитор, обаче неговите доклади не са публично достъпни. Докладчикът по освобождаването от, отговорност работи в тясно сътрудничество с вътрешния аудитор и много зависи от това как точно те работят заедно. Честно казано, смятам, че е по-добре да има малко повече прозрачност по отношение на вътрешния одит, одит, но все пак това е вътрешен одит. От там нататък е, имаме и а, е, Сметната палата. Всички знаем, че част от годишния доклад на Сметната палата засяга парламента. Той обаче се основава само на няколко произволно избрани прегледани елемента. Тоест, е, прегледът не е достатъчно подробен. Има и страни, като Великобритания, които са били разгледани в това проучване, където Сметната палата публикува в пълни подробности одита на работата на парламента. Това е нещо, което си струва да се обмисли. Друг важен въпрос, който идва от Великобритания, друга важна идея, е свързана с евентуалната възможност за вътрешни, външни експерти, които да провеждат одити. Аз знам, че на някои колеги това няма да се хареса, но ако наистина приемаме този въпрос на сериозно, няма да е лошо от време на време да се появи някой външен аудитор. Ето, например, може в средата на мандата да се направи одит от външни експерти. В Канада това вече се прави и резултати се публикуват и се правят достъпни за обществеността. Един от проблемите, сега е, че е много трудно да се разгледат в достатъчно подробности доказателствата. И друг важен въпрос е свързан с ролята на председателя на парламента – Председателят на парламента има много повече отговорности от председателстването на работата на пленар, в пленарна зала. Мисля, че поемането на отговорност за разходите на парламента е, трябва да бъде една от неговите важни функции. Не мога да разбера защо в Европейския парламент председателят не участва в процедурата по освобождаване на отговорност. Защо няма публичен дебат в пленарна зала с председателя на парламента, в който председателят на парламента да е дължен да защитава а, финансовото поведение на парламента. Мисля, че ако има такъв дебат, доверието на гражданите в нас значително ще се увеличи. И накрая, господин председател, разбирам, че е, изследователи като нашите експерти днес е, доста трудно намират информация, защото информацията по тези теми не винаги е достъпна. Така че искам да попитам, смятате ли, че липсата на информация е, е наистина сериозен проблем. И още нещо. Не мисля, че просто да се провеждат проучвания е достатъчно. Трябва оттам нататък да се възползваме от изводите на тези проучвания и да ги приложим, за да постигнем прозрачност тук в Европейския парламент. И вие, господин председател, се надявам, че ще можете да направите предложения за нашата е, парламентарна комисия за действия за напред, които да могат да бъдат обсъдени с бюрото на парламента, с председателя на парламента и да излезем с предложения за промяна на нашите процедури за освобождаване от отговорност в възможно най-близко бъдеще. Благодаря. Благодаря, колега Гербренди. Това е още едно предложение, което увеличава нашата популярност в бюрото на парламента, сигурен съм. Също времено знам, че ни наблюдават, а, можем да помислим какво може да се научи от националните парламенти и какво националните парламенти могат да научат от нас. Не става дума само за работната ни програма и подходите. В крайна сметка е, това е нещо, което правим за първи път. Благодаря, няма да правя повече коментари, но вие се върнахте към мен като председател на тази комисия и искам да заявя, че съм напълно готов да се боря заедно с цялата комисия за една по-добра процедура по бюджетния контрол. И аз имам няколко въпроса, но първо ще дам на останалите колеги думата. Давам думата на колегата Гресле. Много благодаря за това изследване. Признавам, не съм го чела още, но ще го прочета много внимателно, защото когато се нарушава табута, трябва поне да се прави съзнателно. И във всеки случай много внимателно ще подходя към а, фактите, посочени там. Няколко коментара към колегата Гебранди. Не е вярно, че изобщо не се грижим за бюджета. Ние като комисия, напротив, подлагаме бюджета на много по-сериозно разглеждане от другите, но може би не винаги правим правилните неща, защото не разполагаме с информациите, които са ни необходими. това трябва да стане част от процедурата за освобождаване от отговорност. Може би това трябва да се възприема и от националните парламенти. А, понякога самата процедура а, води и отдалечава от вземането на решение. И нашата комисия има все по-малко влияние върху решенията на парламента, защото президиумът, а, председателството взема тези решения. А, европейското право по отношение на бюджетите изобщо не дава на парламента право да взема решения, свързани с бюджета. Тук имаше планирано изслушване, което не се състоя, беше отложено. Нашата идея беше да установим влиянието на политици върху вземането на бюджетни решения. Отчетността от страна на висши служители към парламента е право, т.е. трябва висши служители да полагат подпис, само ако ние сме съгласни. Т.е. генералният секретар трябва да отговаря за това и самата аз бих отхвърлила в ролята си на генерален секретар това задължение. А, аз съм докладчик по бюджетни въпроси от 2005 година и винаги се питам как политиците могат да са по-влиятелни и как могат да поемат по-голяма отговорност, когато става въпрос за съставане на бюджета и за разходи. С колегата Тойрер посетихме един от регионалните парламенти и видяхме върху какво работят, по какъв начин хората там и как обикновеният депутат няма много възможности за действие. но можем да се обърнем към този въпрос, защото ние имаме много повече възможности на, на нивото, на което ние работим. в това, което не успяха да направят колеги от Италия, именно да предотвратят изграждането на басейн с тяхно решение, ние успяхме да прокараме от наша страна. Така че нека да правим а, правилните неща, да задаваме правилните въпроси по отношение на процедурите за освобождаване от отговорност и да вземем под внимание и вашите неофициални информации. Трябва да сме наясно а, къде Европейския парламент работи по-добре, къде по-зле от националните парламенти по отношение на прозрачността. Председател, благодаря. Дали някой друг иска да вземе думата? Ако няма други желащи да се изкажат, аз ще задам един въпрос. За мен е интересно доколко вашият анализ на бюджетните процедури в националните парламенти ви дава информация за това, кои парламенти действат по принципа на новото публично управление. когато говорим за едногодишни бюджети, а, то няма много възможности за промяна на разходите, защото повечето разходи са свързани с персонала. Те са а, законово обвързани с съответните закони в националните държави, свързани с инвестиции, направени в миналото. И за това Положихме много усилия, започвайки от местно и регионално ниво. Чрез въвеждането на инструменти за по-ориентирано към финансовите резултати управление да повлияем на националните държави. Имаше ли в вашето изследване някакви добри практики в тази посоки, където анализът на реалната ситуация да бъде по-добър от резултатите, които посочва един одит, например. Тоест от економическа гледна точка тези анализи да водят до по-добри финансови резултати това е въпрос, който интересува и нас като парламент, когато говорим за европейския семестър, за спазването на изискванията към бюджетните дефицити. Можем да се попитаме как да насочим държави към положителен път в финансов аспект. Това бяха сега доста въпроси. Може би ще можете да отговорите на поне на част от тях. Okay. Um, the latter part was a study on... Ще се опитам. Последното изказване беше е, цяло проучване, е, изисква цяло е, отделно проучване. This question, I, I think the question about Our parliamentarians are... Първо, по отношение на въпроса, задават ли депутатите правилните въпроси, за да могат по някакъв начин да осъществяват някакъв вид политически надзор. Тоест, действително да могат да контролират и количествата и начина по който те са и сумите и начина по който те са изразходвани. Всичко това би трябвало да е обвързано с бъдещата схема на бюджетиране съгласно конкретните цели. Тоест, създаване на възможност институцията гъвкаво да поема новите си функции в един променящ се свят. Един от примерите за трудностите тук може да е свързан с нещо, което и вие споменахте, господин председател, а именно следното. Когато интервюирах служители на парламента в Германия, може би е добре тук да се върнем на слайда за пропорцията на административните разходи, която, които са доста голям дял в Германия. така какво се оказва там? Броя служители като цяло остава стабилен, но времено има доста големи промени в начина по, по който се изразходват средствата за персонала – ето, например, в, слу... в някои случаи се а, заделят много повече средства за проучвания, а в други случаи, а, по други политики, научната дейност е оставена на страна. Така че нямаме достатъчно яснота а, а, ако получим само цифри, реално ние не виждаме от тях точно как се използват тези средства. И въпреки, че като цяло може да има стабилност в а, сумите, ако има повече прозрачност за начина по който се изразходват тези суми, ще има много по-голяма яснота за външните наблюдатели, защо са необходими тези пари. Срещите, които аз проведох, показаха, че действително парламентите имат нужда от много средства и то съвсем основателна нужда, защото те вършат изключително важна работа. В крайна сметка демокрацията а, изисква съответните разходи. Начина по който се пишат отчетите обаче не дава точна представа за това. Така че в интервютата установих, че е много важно да имаме по-добри обяснения а, за тези разходи. Защото ако се погледне общата цифра, изглежда, че нищо не е помръднало, а на практика вътрешното разпределение непрекъснато се променя в зависимост от конкретните нужди на гражданите. И в крайна сметка винаги настояваме за прозрачност. Така че когато се изготвя един бюджет е много важно да има и текст, който да опише какво се случва, за какво се използва този бюджет, е, на къде е насочен, какви са промените, защото е, да се публикуват само таблици е, предоставя информацията по доста непрозрачен начин, така че в крайна сметка става дума и за ефективност. Това е по този въпрос. Да обсъди ли въпроса за липсата на информация? Да, първо искам да благодаря на всички за направените коментари. По отношение на въпроса на господин Гербранди за липсата на информация за освобождаването от отговорност като цяло. Сблъскваме се с някои трудности е, не е лесно да се намери информация, защото се оказва, че в някои от държавите членки процедурите по освобождаване на отговорност са твърде затворени. Те са вътрешни. И въпреки, че такава практика има, а, и въпреки, че се говори за прозрачност и публичност, виждаме, че има някаква публичност, но тя е само за външните доклади. Много трудно е да се намери информация за конкретните процедурни стъпки. Затова ни се наложи да използваме различни инструменти, за да извлечем информацията. Комбинирахме едно проучване с анализ на данните, за да можем по-добре да разберем как стоят нещата. Не виждам други да желаят думата. Ще помислим как да използваме това проучване в по-нататъчната си работа. Благодаря на двамата колеги за това, че проведоха проучването, което е наистина една много богата база от информация за по-нататъчната ни работа. Благодаря. Ja, ich darf dann diesen Tagesordnungspunkt. В такъв случай позволете ми да приключа обсъждането на тази точка от дневния ред и да премина към следващата освен ако докладчика не иска думата, виждам, че не иска. Сега минаваме към 14-та точка. Посещение на делегация на комисията в Антверпен и Роттердам 19 и 20 септември. Докладчик е колегата Илиана Иванова. Пътуван... Е, ще разменим мнение относно подготовката на пътуването. Илиана, желаете ли думата? Uh, there is no doubt that the harbors and uh, of uh, Rotterdam and Antwerp благодаря, господин председател. Всички добре знаем, че пристанищата в Ротир, Роттердам са изключително важни за митническия контрол в Европейския съюз и за това нашата цел ще бъде да оценим ефективността на пристанищата на Роттердам и Антверпен и на митническите системи там. Много важно е да се разбере как е, работи системата на практика и освен това е, да се види как точно се осъществява физическия контрол, физическите проверки на място. Разбира се, подготвили сме и конкретни въпроси, на които ще търсим отговорите. Като докладчик по доклада за програмата Херкулес, ще се интересувам от това дали в пристанищата се получава финансиране от тази програма, какво оборудване е закупено и как се използва. След това а, а, а, в пристанището на Антверпен има специална система, а, която а, не използва е, разпечатани на хартия документи. Има обаче оплаквания от ползващите услугите на пристанището в Антверпен за това, че не всички документи са достатъчно добре попълнени и контролът е лош, нещо, което води до внос на фалшиви цигари без те да бъдат спрени. Така че е, ще проверим как стоят нещата в момента, променило ли се нещо. И още нещо. Няма достатъчно информация за, митническ... за митата събирани в Роттердам и Антверпен. Защото комисията събира данни, които са обобщени на национално равнище и дори когато се свързахме с съответните митнически служби, те не можаха да ни предоставят конкретните данни. И в крайна сметка смятаме, че за да има яснота по начина а, по който работят тези две пристанища и дела, който те имат в работата на митниците, трябва да се получи тази информация. И накрая, а, през 2011 година бе проведена инспекция от комисията и одит от Сметната палата и бългийската система на счетоводна отчетност се оказва, че води до някои проблеми, които могат да повлияят план, на плановете за собствените ресурси, така че и там ще имаме някои въпроси. Това са нещата, които планираме да проучим. Благодаря на госпожа Иванова. По тази точка от дневния ред при нас е Тино Егомонт от комисията, както и господин Клас от Генерална дирекция бюджет. Има и представител на Генерална дирекция таксот. Можете ли в момента да коментирате нещо във връзка с поставените въпроси от госпожа Иванова? Кои аспекти според комисията играят важна роля? Кой ще вземе думата? Господин Егермонт. Good morning. Um... I can best speak for Belgium because... Добро утро. Ще говоря е, за Белгия, тъй като именно в Белгия осъществявам инспекции от името на комисията. Вярно е, че има някакви проблеми, свързани с четоводната отчетност а, по събраните мита. А, защо? Защото през 2007 година всичко е централизирано в една е, единна служба. По-рано е имало 57 отделни митнически служби. И освен това през 2007 година са въведени електронни декларации. А, така че а, доста а, тежко е понесен този шок на въвеждането на нова, на двете нови системи едновременно, без какъвто и да било предварителен тест. но през 2008 година вече е направена оценка, преглед на системата и всичко е преразгледано. Но все пак има някои, остават някои съмнения за надежността на системата и за сумите, които се прехвалят към европейския бюджет. Именно за това поискахме от Белгия да а, организира външен аудит на цялата система. Беше трудно, но в крайна сметка а, а, това бе направено. А, има обявен търк, Крайният срок е към края на октомври, ако не се лъжа, и така ще се избере външен консултант и ще се направи пълен преглед на няколко елемента. Първо на системите на възстановяване на мита, а става дума за 126 милиона, които а, комисията дължи на Белгия, но няма да ги а, изплати, докато не получи информация. И а, втори елемент е надежността на системата за счетоводство и третия а, е сертифицирането от външни счетоводители. Както вече казах, крайният срок е към края на октомври и първи резултати очакваме към края на декември. Така че това са първите неща, които мога да кажа по отношение на системата за събиране на мита и, счет... и счетоводството. От там нататък, що се отнася до проверките, важното е не броя на проверките и тяхната частота, а друго. Защото има страни, в които може да се проверяват само 0,5% от влизащите товари, но същевременно, ако тези проверки са основани на много добра оценка на риска, резултатите могат да са по-високи, отколкото там, където има повече проверки. И за това настояваме че Намаляването на броя на проверките на място в митницата трябва да бъде компенсирано с повече проверки на място <clears throat> в складовете след преминаване на митницата. В Холандия също са ниск, е нисък броя на проверките. И там може да се каже, че между двете пристанища има конкуренция. В Холандия се прави всичко възможно, за да се опростят нещата максимално и за това се наложи а, Белгия бързо да последва холандските мерки, за да не загуби а, трафик на пристанището. Това са коментарите ми. Благодаря. Има ли други забележки? а, господин Гайер. Може би не съм слушал достатъчно внимателно но основният ми интерес от а, е, това пътуване би било на място да се проверят резултатите от специалния доклад, доклад на Сметната палата. А, миналата година колегите от Сметната палата а, имаха критика към прекалено прибързаното прилагане на упростените процедури. Това според тях довежда до неточности, които след това причиняват проблеми. За нас е важно като контролиращи бюджета да знаем не само как Европейския съюз харчи средствата си, а и дали получава всички постъпления. И трябва да се попитаме дали постигаме оптимални резултати по отношение на средствата, които постъпват при нас. Така че моят въпрос към комисията е дали те могат а, да кажат дали след а, доклада на Сметната палата е имало съществени промени в а, ситуацията. И второ, упростяването на всички процедури, което разбира се ние сме за, дали то води до неточности. Председателят, благодаря. Има ли други забележки от средите на нашите колеги? Няма други забележки. Сега давам думата на комисията за отговор. We have indeed also uh, read with great interest uh, the special report that the Court of Auditors made on, uh, on simplifications. Понеже стана дума за специалния доклад на Сметната палата за uh, упростените процедури, ние го прочетохме с голям интерес и сформирахме контролни екипи, тъй че 2009 и 2010 година на практика посветихме всички държави членки и разгледахме тяхната митническа стратегия. А, задавахме им въпроса какво правите преди да въведете упростяването и установихме, че намаляването на проверките се компенсира чрез факта, че се правят предварителни одити преди да се одобрят упростени процедури. За какво става дума? Отива се на място на, в контролните пунктове и се прави проверка на документо оборота, като се проверява дали е, е възможно контролът да бъде достатъчно добър дори и при упростената процедура. Разбира се, че има риск е, при прекалено упростяване да стане много сложно да се осъществява контрол. За това комисията непрекъснато е, напомня, че трябва да се компенсира опростяването чрез последващи проверки, примерно данъци и така нататък. Yes. С други думи, в продължение на две години извършвахме проверки, контролирахме общата митническа стратегия, също и конкретни а, моменти а, упростяване, местни процедури по разплащания. процедури по митническа обработка. Също така много специално разглеждахме и антидъмпинговите такси е, и упражняването на контрол върху и предотвратяването на неплащането на такива такси, всичко това във връзка с обща система за оценка на риска. Тъй, че в продължение на две години много сериозно се бяхме посветили на митниците и в резултат на това изготвихме тематичен доклад на нашата дирекция, в който изтъквахме всички недостатъци на брой 170. И трябва да кажа, че повече от две трети от тези недостатъци Статъци можаха да бъдат отстранени с помощта на държавите членки. С други думи, наистина много сериозно поработихме по отстраняването на грешките. Тоест, много грешки бяха установени, но и много бяха отстранени. Успях ли да отговоря на въпроса ви? Uh, благодаря. Сега ще дам думата на Илияна Иванова, ако желая да направи заключение. Uh, Очакваме с нетърпение посещението на делегацията в двата порта и след тази визита ще можем да оценим е, случващото се там. Благодаря много на представителите на комисията. С това приключваме работата по тази точка от дневния род и преминаваме към следващата точка, именно доклада за посещението на нашата делегация в Испания. Господин Воган. Не е лесна, не бе лесна работата на тази делегация. Така че ще видим какво ще ни разкаже колегата Воган за работата с местните регионални власти там. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, както казахте, не беше лесно, но все пак беше интересно. Дори имаше много приятни моменти и за мен беше чест и удоволствие да ръководя тази делегация през юни тази година. И искам да благодаря на всички членове на делегацията, включително и на вас, за това, че участваха в нея. Искам да благодаря на членовете на секретарията, които присъстваха на място с нас и улесниха значително работата ни я направиха по-продуктивна. Основният елемент на тази, е, на, на мисия бе свързан с това, че в Испания от 2007 до 2013 година отиват около 35 милиона евро, но през периода 2000-2006 година Генерална дирекция Регио е намерила сериозни дефекти в системата за контрол на средствата от регионалния фонд, фонда за регионално развитие и така нататък. За това бе взето решение да се изпрати мисия в Испания. Е, още преди да пристигна нашата делегация, медиите се интересуваха от нас. Е, пускаше се, е, пускаха се съобщения в медиите, че мъжете в черни костюми ще дойдат от Брюксел, за да размахат пръсти да наредят на Испания какво да прави. Е, съвсем целенасочено не облякох черен костюм. И когато отидохме, първо се срещнахме с министъра на европейските работи. Е, това бе по-скоро една визита а, в контекста на любезността. Също времено говорихме за евентуални подобрения за бъдеще. Министъра успя да убеди делегацията, че наистина иска да се гарантира ефективния контрол на европейските средства. А, така че това бе първото ни заседание. Срещнахме се и с министрите на финансите и държавната администрация. Срещнахме се и различни генерални директори, които работят с европейски средства. Говорихме много за въпроса за така наречените модификации. Става дума за начина по който модификацията на договорите се провежда след като вече договорите са подписани. Има много обсъждания по въпроса и дебата продължава да тече между Испания и, Европейски, и Европейската комисия. Друг, друго министерство, с което, което посетихме, бе това на транспорта, което получава доста средства, особено за летища. Говорихме също така и за големия брой на посредническите а, органи, които а, участват в структурата а, на разпределяне на средствата в а, Испания. 125 са тези органи, е, така че това значително увеличава възможността, а, опасността от а, допускане на грешки. А, обясниха ни, че причината, поради която има толкова много органи, отговорни за разпределението на средствата, е децентрализираното управление в Испания. На втория ден пътувахме до Валенция, Валенсия в, а, с а, високоскоростен власт, доста впечатляващо бе да стоим зад гърба на машиниста, докато той кара с над 300 км в час. Испания, разбира се, се радва на вторите, втората по големина мрежа от железни пътища за високоскоростни влакове в Европа и е, използва доста европейски средства за финансирането на тези проекти. В, Инна, в Валенсия е, разгледахме други проекти, свързани с е, екологично рециклиране на, продук... на отпадъци и с е, сметища. Говорихме е, за начина по който се използват средствата в този регион. След това имахме пресконференция. дойдоха много журналисти. Излязохме от. Е, срещата в Валенсия и стотици журналисти чакаха отпред. И е, най-важното нещо, е, на което настояхме тогава бе, че е много важно да има добър обмен на информация. След това имахме работен обяд, е, предоставени от туристическата, представителите на туристическата индустрия, на който присъствах и местните власти. След това се срещнахме с Агенцията за търговските марки и говорихме за тяхната роля при е, регистрирането на търговски марки. След това се върнахме в Мадрид и е, се срещнахме с представителите на Далусия и Кастия Ла Манча. И а, те заявиха пред нас, че повечето а, грешки, които са били допуснати в техните системи за управление и контрол, са свързани с една грешка в един единствен файл, който е бил използван. А, увериха ни, че той е коригиран и че се предприемат мерки. Имахме а, и финална пресконференция, на която отново повторих най-важното ни послание – а именно, че е много важно и смятам, че е много важно да се повтаря това послание и за да съм сигурна, че това ще стане. Е, разпространих сред колегите едно съобщение за медиите, които, което обхваща основните елементи. След издаването на доклада от мин, миналата седмица получих коментари от няколко колеги. Ева смята, че трябва да се е, заменят няколко от формулировките, свързани с оперативните програми и структурните фондове. Може би тя ще разясни въпроса, но като цяло колегите изглежда смятат, че доклада, който съм изготвил, е достатъчно обективно отражение на нашето посещение в Испания. Много интересен, много а, динамичен а, период. Благодаря много, колега Воган, за този доклад, за дели... работа на делегацията в Испания. Господина Дарито Пинто, ръководител на отдел от Генерална дирекция регионално развитие, господин Кьофи от Генерална дирекция вътрешен пазар и конкурентна способност. Благодаря. Всъщност аз не съм участвал в тази командировка. Друг колега от моя отдел участва в нея но а, трябва да го представя тук днес, защото той е болен днес. А, при всички положения а, той ме помоли да заявя пред вас, че тази а, визита в Испания е, е дошла в много важен момент, защото в момента се обсъждат а, политическите аспекти на политиката на сближаване в Испания. Като цяло има подобрение в системата на контрол въз основа на уловените грешки. За нас основният е проблем с грешките в Испания е бил по-скоро системен, свързан с процедурите за обществените поръчки тези проблеми вече са коригирани. Срещнахме се с някои от посредническите органи и смятаме, че нещата като цяло са уточнени. Говорихме за системите за управление и контрол и смятаме, че 2013 и 2014 година ще дадат отлични възможности за пръстяване на тези системи за управление чрез намаляване на а, участниците при разпределението на средствата и чрез подобряване на мерките за контрол. Това са в общи линии коментарите, свързани с доклада. А, който е много важен с оглед на настоящата ситуация в Испания и съм готов да предоставя и по-конкретна информация. Благодаря. Има ли забележки, коментари от страна на членовете на нашата комисия? Госпожа? Благодаря. А, господин Воган ще направи някои изменения. Принципно съм съгласна с а, онова, което той изложи. Посещението беше извършено в, в времена, когато имаше множество нерешени проблеми. И тъй като има представител на комисията, искам да попитам по времето, когато беше извършено това посещение, имаше доклади от страна на сметната, на аудитиращи органи. И искам да попитам за мнението на комисията. Знае ли тя за тези информации? По време на последния ден на посещението а, нямахме достатъчно време да разискваме въпроси, свързани с а, отчетността и управлението на отчетността. Спомена се, че грешките в системата вече са преодоляни. Това говори за много усилия, които са положени. Може би това трябва да се отрази по-подробно в текста относно нашето посещение. Ще помолим регион Валенсия да ни снабди с доклад по поставените от нас въпроси и може би трябва да вземем под внимание тази информация. По време на посещението видяхме проблеми и получихме запитване за подкрепа от страна на Европейския съюз. Председателят, благодаря. Давам думата на госпожа Отис. Здравейте! Искам да благодаря за поднесената информация, благодаря на, за посещението, което се състоява в Испания. То беше важно и допринесе за изясняване на много неща. Имам един уточняващ въпрос. Стана в дума за това, че някои неща в доклада трябва да се променят във връзка с структурните е, фондове. Просто имам редакционна бележка, иначе сме съгласни с доклада. Не не бива да обсъждаме принципни въпроси. Разбира се, имам само редакционна бележка. Ja, vielen Dank. Gibt's weitere Wortmeldungen? Благодаря. Има ли други изказвания от членове на комисията? Очевидно не. Нека да се обърна към комисията дали ще можете да отговорите на зададените въпроси. If from uh, DG Employment as well, that might be useful. Okay. Mm-hmm. Може би е добре да чуем позицията на Генерална дирекция етост. Аз мога да говоря от името на Генерална дирекция регионално развитие. Що се отнася до Валенсия, е, сме се сблъсквали с важни въпроси и в миналото. Председателят, дали може да е, преместите микрофона по-близо до себе си? Благодаря. Да, потвърждаваме, че е, комисията и сметната палата е установила а, сериозни а, грешки в Валенсия през 2010 година и испанските власти под натиска на комисията приложиха глобален план за действие за промяна на системата и за повторен контрол на всички разходи а, натрупани до определен момент, когато в системата са установени грешките. Малко след това получихме информация от испанските органи, че всички проверки са били е, направени и всички корекции са били направени от властите. времено обаче при два междинни посреднически органа за а, разпределение на средства има проблеми. Една от тях е Агенцията за туризъм в региона на Валенсия. А, няма потвърждение от тях, че проблемите са били разрешени, но а, испанските власти ни увериха, че от тук нататък тази агенция няма повече да има правото да управлява структурни фондове. Затова не сме и получили допълнителни искания за плащания от тази агенция. Що се отнася до пива, това е а, агенция, която е свързана с държавните а, помощи и субсидии. И по отношение на тази агенция нямаме потвърждение е, че са били коригирани грешките, но също времено и от тази агенция не сме получавали а, е, заявки, така че а, е, по всичко изглежда, че нейното участие в разпределението на средствата е преустановено, тъй като се предполага, че комисията ще откаже да превежда суми към нея, докато не, са, не се коригират грешките на, и по отношение на Пивие внимателно следим по-нататъчното развитие на ситуацията. Благодаря, господин Пинто. Господин Воган, ръководителят на делегацията, поиска на позицията и на генерална дирекция за етост. Добре, по отношение на генерална дирекция за етост през 2010 година Генерална дирекция Етос наложи обяви резерва по отношение на 11 оперативни програми. След това през 2011 година на още по-голям брой програми получиха такава резерва, което показва, че няма е, подобрения в системата за управление и контрол в Испания. Е, по време на е, посещението на делегацията дадохме информация за преустановяванията и временните преустановявания. И е, в момента се вижда, че по отношение на основните програми в Испания, именно Адамтилидат и Емплео, има проблеми с някои от разпределящите средствата агенции и органи. По отношение на другата основна програма, Луча, има също едно а, частично прекъсване на превеждането на средства към един от междините разпределящи органи. И все пак, в сравнение с предходни години, имаме значително подобрение. Това е положението в момента. Благодаря. И така, за заключителни коментари давам думата на Дерек Воган. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Нека да благодаря на Ифа за разяснението и направеното предложение. Ще видя дали мога да го включа в доклада. Искам да благодаря и на останалите колеги за въпросите. Искам да благодаря на комисията за това, че даде отговор на някой от тях. Мисля, че би било добре комисията също така да потвърди на установеното от посещението на делегацията през юни. А именно, че има някои проблеми с системите по управление и контрол, но все пак нещата значително са се подобрили. Е, и все пак, както винаги, има възможност за допълнителни подобрения. Това с заключенията на нашата делегация. Ще спра до тук. Благодаря на колегите. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря на всички, които помогнаха за осъществяването на посещението на тази делегация. Много важно бе това посещение и тук в нашата комисия е добре да обсъдим в по-големи подробности как ще работим по въпроса за структурните и кохезионни фондове, които подлежат на съвместно управление. Надявам се, че бъдещият финансов регламент ще помогне на комисията да осъществява наблюдение на начина по който се управляват средствата на ниво държави членки, но все пак основната отговорност за това правление е именно на ниво държави членки. Благодаря много. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Ja, wir sind damit auch äh, am Ende der с това приключваме публичния дневен ред на заседанието на нашата комисия. Благодаря ви. Заседанието беше много интензивно. Благодаря на преводачите и на секретарията. Закривам заседанието. Моля да останат координаторите за своето заседание, което ще започне след няколко минути. Благодаря.